Протоколът се приема без забележки. Следващите точки в е, нашия дневен ред са случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правата държава. Първата ни точка е Ирак, по-специално смъртното наказание, включително случаят на Тариказис и нападенията срещу християнски общности. Първият автор е господин Белдер за 3 минути и половина. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, колеги на 12 ноември един германски вестник излезе с заглавие на лов на вещици срещу християни в христия... семейство християни е потърсило убежище в християнска църква, след като ислямски терористи са нападнали терористи в домовете им. Тази кървава баня на 31 октомври по време на служба в катедралата в Багдад не е изолиран случай. Християнското мълцинство в тази страна от години е подложено на религиозно преследване. Това е ужасяващата реалност в Ирак. Ако видите масовото напускане на християни от Ирак от 2003 е, година, броят им спадна до около 50 хиляди. Огромен брой са вътрешно разселени лица. Тези храбри хора, които остават в е, страната си, какво могат да очакват от Европа? В края на краищата те са християнско мълцинство в страната, но там има много дълга традиция и са част от една от най-старите религиозни групи в света. И аз призовавам за тяхната подкрепа. Ние трябва да подкрепим тези християни. Те сега са се преместили в е, Кюрдистан и сега трябва да им помогнат да изградят ново бъдеще. Също въжи и за християните в Туниве. Трябва да им помогнем е, да, да изградят нов живот. Второ, европейските институции трябва да поискат в спешен е, порядък от иракското правителство да престане с практиката в документите за самоличност да се да фигурира религиозната принадлежност. В момента споменаването на религиозната принадлежност на документите за самоличност води до дискриминация, основана на религията. На трето място, на парламентарно ниво, аз призовавам иракската делегация да поиска петимата депутати християни да помогнат на християнското младсинство в този труден период. Мисля, че всички парламентарни контакти между Европа и Ирак трябва да се основават на този принцип. Искам да чуя какво ще каже Марио Мауро по въпроса. Съветът не присъства тук но аз разчитам той и комисията да направят всичко възможно да предадат това послание на иракските власти и да позволят на християнското младсинство да води нормален живот в страната. Благодаря, госпожа Декайзер, минута и половина. Госпожо председател, от времето на войната в Ирак вместо да бъде освободена от военната диктатура, страната потъва в, затъва в насилието. Гледката, която представляваше обесването на Саддам Хюсин, по никакъв начин не допринесе да се намали насилието, напротив, изостри напрежението в страната. Знаете, че Европейският съюз се бори срещу смъртната присъда във всеки един момент. Ние смятаме, че след премахването на смъртната присъда в Европа сме направили крачка напред в развитието на човечеството. И именно за това идеята за евентуалното е, екзекуция на Тарик Азис, който са на обесване, който работеше с Садам Хюсеин, е недостойна постъпка. Не заради личността на Тарик Азис, когато познавам много добре, който е, е забележителна личност, но за жалост беше включен в механиката на една тоталитарна система. И смятам аз лично, че поне в последни момент той направи огромни усилия да отвори страната. Но тук не говорим за личността Тарик Азист. Не може утре по нашите телевизионни програми да гледаме обесването на Тарик Азиз като символ на освобождаването на Ирак. И затова моля и настоявам моите колеги да гласуват тази резолюция, в която има и част посветена на преследването на християните в Ирак. Благодаря ви. Госпожа Ятанмаки за една минута. Смъртното наказание е нарушение срещу правото на живот, както е записано в Съобщата декларация по правата на човека. Това е отричане на правата на човека. Независимо от това, през 2009 година 18 страни са изпълнили смъртно наказание. И в Ирак са екзекутирани повече от 120 души. В Иран не по-малко 388 в Съединените щати, Китай. Списъкът може да продължи. Страните, които използват смъртното наказание, казват, че хората биват екзекутирани в името на правосъдието и справедливостта. Смъртното наказание няма нищо общо с справедливостта. Европейския съюз е твърдо решен да работи за премахването на смъртното наказание в цял свят и се стреми да постигне всеобщо признаване на този принцип. Тази резолюция ни напомня че трябва да продължим борбата срещу смъртното наказание. Призоваваме правителството на Ирак да премахне смъртното наказание. Благодаря, господин Ван Дален. Една минута. Господин председател, тъмните облаци на ислямският фундаментализъм са надвиснали над големи части на света. Християните в Ирак напускат страната. Те се превръщат в структурна жертва на екстремизма в Ирак. Се използва насилие, за да бъде прогонено едно мълцинство, което е в страната от преди екстремистите на християните. Трябва да се даде възможност да живеят у дома си и да изповядват религията си. Ето защо моят призив към комисията е да придаде на този въпрос огромно значение да го превърне в приоритет, за да може в бъдеще ислямският за да не може ислямските фундаменталисти да не закрият християнските църкви. Госпожа Вандален, благодаря. Групата на зелените също подкрепя напълно двете точки в тази резолюция. Първо, ние трябва да се преборим с смъртното наказание. Трябва да призовем смъртното наказание да не бъде прожно спрямо от Рик Азис и други длъжностни лица в Ирак. Е, второ, всички в Ирак трябва да имат възможност свободно да изповядват религията си. Ние осъждаме всички опити е, за обратното. Има обаче нещо, което отсъства от е, резолюцията. Европейския парламент не говори за множеството случаи на нарушаване на правата на човека в Ирак. Отчасти ние в Европейския парламент, Европейския съюз носим отговорност за това чуждестранни войски допуснаха изтезания и малтретиране в Ирак. Обединеното кралство беше отсъден от правата, от съда по правата на човека. Наскоро в документи по Wikileaks потвърдиха тази практика. Необходимо е да бъдат категорично осъдени практиките от страна на американските и английски войски. Върховният представител представител на ОНЕ призова за разследване на всички случаи на отвличане и е, изтезание. Трябва да споменем това в резолюцията. Разследването, което започна в Обединеното кралство, трябва да бъде подкрепено и хората, които са извършили престъпления, трябва да отговарят пред съда. Благодаря, господин Порташ. Благодаря ми. А, с намерението за екзекутиране на Дарик Азис сме изправени пред един трагичен фарс. Той вече беше осъден на доживотен затвор и мисля, че ние всички а, сме съгласни да заклемим тази смъртна присъда. И да, да си припомним всички смъртни присъди, които бяха произнесени и изпълнени в Ирак. Не може да има два а, двойни е, стандарти за известните и неизвестните е, личности. Трябва да бъде заклеймен ислямският тероризъм и насилието срещу християнските общности. Но да, нека да не забравяме, че 30 000 души са затворници в Ирак след военната окупация, което създава безбройни конфликти в иракското общество. Проблемът с настоящата резолюция е, че тя няма кой знае какъв смисъл. Госпожа Легриф, проблема с смъртната присъда срещу Тарика и преследванията на християните в Ирак се, е, е, е, налага отново да кажа, че моята група се противопоставя на смъртната присъда. Искам да заявя нашето негодование, негодованието на моята група от влушаването на положението на християните в Ирак. Ние сме дълбоко развълнувани след последните нападения срещу християнски общности в Ирак. Подлото вземане на заложници в Багдад на 30 октомври, където загинаха 58 души, а, и настояваме за помощ на жертвите и на семействата на жертвите. Ние трябва да призовем сериозно иракските власти да гарантират сигурността и целостта на християните в Ирак, да защищават а, а, всички а, църкви на, и а, е, храмовете на всички други а, е, общности, религиозни общности, да се сложи край на етническите насилия, крайно време тази страна да се, е, стигне до помирение и да настъпи царството на свободата и търпимостта. Благодаря сега от името на политическите групи. Първо господин Мауро за НП една минута. Благодаря, господин, госпожо председател осъждането на Тригазис и преследването на християни са теми, които според мен трябваше да се разгледат отделно. От друга страна, може би е добре, че ги разглеждаме заедно, защото това, което се опитваме с тази резолюция да кажем е, че искаме справедливост и правосъдие в Ирак и за Ирак. В Ирак, защото тези християни, особено онези, които са отвлечени от фундаменталисти, от много групи, които се борят за власт, имат нужда от справедливост. Те имаме нужда от справедливост и за Ирака, защото страната не заслужава това, което и се случва. не трябва в тази страна да се превърне в символ един човек, който посредством смъртното наказание ще се превърне в символ, който не бива да се превръща. Трябва да се опитаме да преобърнем тази присъда. Между Ирак и Европейски съюз има споразумение и би трябвало да залагаме необходимите условия в такива споразумения, които да включват зачитането правата на човека и на малцинствата. Благодаря казва председателката госпожа Гомеш за групата на социалистите и демократите за минута и половина. Е, и кортеж до хор, до дита Ирак и иракчаните страдат. И то отдавна. Още по времето на Садам Хюсейн, а след това и по време на военната окупация на страната. Мисля, че Общата ни идея беше, че по този начин ще подобрим защитата на правата на човека, но чухме какво се случи в затворите, отвличанията, убийствата, кланетата, атентатите. Президента на Ирак заяви, че той е готов да не подпише смъртното наказание по хуманитарни причини. Ние в Европейския парламент сме срещу всяко едно смъртно наказание, срещу когото и да било, където и да било в света. Бихме искали смъртното наказание да се отмени в цял свят и в случая не искаме да се използва срещу Тариказис. Що се отнася до нападенията срещу християнските общности, това наистина е възмутително. Е, Ирак има много дълга културна традиция и християните в Ирак са част от тази традиция и в интерес на Ирак е, да защитава тази част от културата си. Разбира се, има е, много насилие, много тероризъм в Ирак. Затова е необходимо да обсъдим всички тези въпроси с Ирак и да ги призовем да отменят смъртното наказание. Благодаря, казва председателката. Колеги, моля ви спазвайте времето си. Зная, че искате да изкажете становището си, но моля ви зачитайте времето. Госпожа Шалке. Шалке. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. В Ирак бе прекратено смъртното наказание след навлизането през 2003 година на войските на САЩ, но след това пък бе отново възобновено, когато 2006 година отново се отеглиха войските. Смятам, че отмяната на това наказание ще доведе до едно стабилно а, бъдеще на страната. Смятам, че и политиците са тези, които в крайна сметка носят отговорност за нарушаване на правата на човека. А тези нарушения а, е, са били до известна степен толерирани и от Седам Хасин и от Тарик Азис. Справедливия и честен процес е, ще даде възможност за конструктивно и по-светло бъдеще. Европейския съюз е една общност на ценности и ние вярваме в отмяната на смъртното наказание. Що се отнася до САЩ, Иран, Китай, Ирак, мятаме, че не може да се отнема на човек правото на живот като форма на наказание. Чалат Талабани каза, че той няма да подпише заповедта за екзекуция на Тариказис и ние приветстваме този знак. Той би трябвало да бъде част от едно правово общество, където всички граждани получават необходимото им уважение. Ние трябва да помагаме на страната да се развива в тази посока и да се търси отговорност на нарушителите правата на човека. Нещата там са много а, несигурни и една такава екзекуция може да доведе до допълнителна нестабилност. Протокол 13 на Конвенцията на основните права и свободи би трябвало да бъде подписана, за да се защити Ирак срещу нарушаването правата на човека и приемането му в международната общност. Благодаря, казва председателката. Господин Као е следващия оратор. Не го виждам обаче в момента в пленарна зала. И затова преминавам към следващия оратор, госпожа Вержат, от името на ГОЕ. Мерси, мадам Благодаря ви. Моята група, Северно обединена левица, не се присъедини към общата резолюция, както и към тази за Тибет. Обикно... Заседанията четвъртък следове стават все по-сюрреалистични, както от страна на празната зала, така и от страна на темите и начина по който се отнасяме към тях. Перспективата, е, от която гледат някои тук, противоречат на универсалистката концепция за човешките права, така както са скрепени в международните документи, които претендираме да защищаваме. И този начин на действие уронва престижа на Европейския съюз и налива масло в огъня на тези, които критикуват Европейския съюз, че налага своя собствен модел. Аз съм съгласна, че трябва да бъде осъдена смъртната присъда, включително Тариказис и всички екзекуции в Иран, които са многобройни, които засягат и жени и деца. Но бих е, искала да заклеймим по същия начин е, с хилядите задържани без причина, без процес, които биват измъчвани. Бих искала да заклеймим е, престъпленията на иракските въоръжени сили – и на окупационните войски, да заклимим за наймането на деца за войници и насилията срещу жените в този Международен ден срещу насилието срещу жените. Бих искала също да заклеймим начина по който Съединените щати оставиха лагера в Шраф без да се грижат за стотиците, които живееха в този лагер. Именно по всички тези причини моята група ще се въздържи при гласуването на тази резолюция, както и на резолюцията за Тибет. Благодаря. Господин Обермайер, минута и половина. Благодаря, госпожо председател. На 10 ноември бомбено нападение уби християни в католическа катедрала Стотици души бяха взети заложници. През, последните, през последната година 900 християни трябваше да избягат от Ирак. Положението на християните е тежко не само в Ирака, в целия Близък изток. Това не е изолиран случай, а тенденция. Това се случва не къде да е, а до границите на Европейския съюз в Турция и Египет. Европейски съюз разполага с достатъчно средства да наложи е, да окаже натиск. В Кипър, например, след окупацията стотици църкви бяха разрушени, е, но е, джамиите остават непокътнати. И това се случва в Средиземноморието. Средиземноморието идеята за постоянна мисия за наблюдение в цял свят за преследването на християни е добра идея. Ние обаче трябва да предприемем конкретни действия. Например, да включим клаузи в договорите а, за търговия. Не можем да се правим, че не виждаме какво се случва с християните. По отношение на Тарикази с членовете на правителството и обкръжението на бившия диктатор не бива да бъдат третирани по този начин, особено в страна, която претендира да тръгна по пътя на демокрацията. Благодаря, каза председателката. Госпожа Деланг за една минута. Благодаря, госпожо председател. В нашият спокоен Европейски съюз гледаме на религията като наличен въпрос. В Ирак обаче човек е, трябва да е много храбър, за да излезе в защита на християните. Ние осъждаме жестокостите на 31 октомври след. В последствие обаче имаше и други атентати. Господин Белдер говори за непрекъснато топящата се група християни в Ирак. Поне 100 хиляди са бежанци в собствената си държава. Създава се впечатлението, че има стратегия да се прогони това младсинство. Не можем да наблюдаваме това отстрани. На първо място Европейския съюз трябва да призове все по-слабите иракски власти да предприема действия. Смятам обаче, че това не стига в споразумението за партньорство с Ирак. В хода на преговорите трябва да призовем за безопасност и сигурност за християните като условие. Като заместник председател на делегацията за връзки с Ирак ще положа максимални усилия. Искам да попитам какво мисли комисията. Господин Репо. Благодаря, господин председател. Потресаващо и неприемливо е толкова много невинни хора да, да са преследвани на религиозна основа. Ние трябва да осъдим подобни нападения. Те просто упражняват правото си на религиозна свобода. Проблемът засяга не само християните. Това е общ принцип на свободата на религията. Това е всеобщо право, което трябва да се защитава. Това е най-добрият начин, по който можем да предотвратим бъдещи конфликти. Европейският парламент в своята резолюция изпрати послание на подкрепа към хората от Ирак. Ние сме категорично против насилието. Господин Келам, една минута. Благодаря, госпожо председател. Повече от 50 християни бяха убити в Ирак от екстремистите само за един месец. Затова Новото иракско правителство носи отговорност да осигурява безопасност и равно тратиране на всички общности. Само по този начин може Багдад да изгради доверие в себе си не само вътре в страната, но и в взаимоотношенци с Европейския съюз. Положението е тревожно в много страни в Близкия изток, откъдето много християни са принудени да избягат. В Ирак има голям брой вътрешно разселени лица. Мисля, че е уместно госпожа Аштън да повдигне въпроса за религиозната свобода, когато води нашата външна политика и бъдещите договори между Европейски съюз и трети страни да включват клауза за защита на правата на човека. Господин Палецки с една минута. През последните години християнските мълцинства страдат от преследване и насилие. Християните са заплашвани, те страдат от нападения и бягат от страна. Осъждам тези постъпки и нападението на Съединените щати в Ирак влуши ситуацията – ето защо те трябва също да поемат своята отговорност като цяло. Националните религиозни различия а, и омразата достигнаха до, а, тако, до толкова високо ниво, че, а, започ, че нещата започват да придобиват а, опасни размери. Аз приветствам решението на иракския президент да не подпише заповедта за екзекуция на Тариказис. Азис ние обаче ще следим внимателно поведението на парламента. Благодаря, господин Пост, от една минута. Госпожо председател, след хилядолетно присъствие на християните по тези земи е скандално след една така наречена западна намеса да това, тази общност да е заплашена от изчезване. Това е нещо абсолютно недопустимо. Тук става въпрос за една от основните човешки права, правото на свобода на религията – Надявам се, че е, християни от Ирак ще могат да дойдат да, да, да говорят тук пред нас за, за тяхното положение в Ирак. Нещата са ясни, не трябва да си затваряме очите. Не, не можем да се задоволяваме само с символични жестове. Ние сме отговорни за тях. 80% от европейските граждани са християни. А, и ако ние не се заемем с тези хора, с, да се борим срещу тяхната дискриминация, които успяха да оцелеят дори след дискриминацията от режима на Садам Кюсинен, но сега са на ръба на пропаста и са реално заплашени от изчезване трябва на всяка цена да наблегнем на този проблем. Презовавам и госпожа Аштан да се заеме с християните. Има много записани за спонтанни изказвания. Първият е господин Соник. Благодаря ви, госпожо председател. Виждат се християни. И то по цял свят. В Судан, в Индия, в Индонезия. Християните трябва да се укриват за да не бъдат подложени на гонения и не бъдат убивани. Дори на места, където корените, християнските корени са много по-стари от е, мусулманските. Нищо не се прави за тяхната сигурност и безопасност. Тяхната вина е, че са християни. Ислямския фундаментализъм унищожава християните в арабския свят. Нито една общност не заслужава такава съдба. Никъде по света не третират мусулманите толкова лошо, колкото мусулманите третират християните в своите страни. Според мен трябва да се излезе с доклад за състоянието на християните в мусулманските страни и това трябва да бъде обсъдено по време на преговори с тези държави. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Следващия оратор. а, не, напълно нелогично е да се убие някой, само за да се покаже, че не е добре да се убива. А, ние знаем, че Ирак преживя огромни страдания. Първо по време на режима на Садам Хюсеин, след това беше окупиран от една държава, която се опитваше да наложи да се наложи с силата на оръжията. Сега продължават продължава насилието, репресиите срещу християните. Трябва да се сложи край на тези е, репресии и ние да поемем своята отговорност. Това си е чисто етническо прочистване. Трябва да назовем нещата със собствените им имена. Много християни са принудени да бягат е, е, от Ирак и да, да, не трябва след това да ги връщаме обратно в Ирак. Благодаря, господин Шимански. Благодаря, госпожо председател. Всички трябва да направим нещо повече, за да защитим християнската общност в Ирак. Това е една общност, която в момента е обект на дискриминация, биват избивани християни. Е, каква е целта? Целта е да бъде прогонени от земи, е, които живеят от хилядолетия християни. Европейският съюз трябва да има ясен глас а, по този въпрос, независимо от а, необходимостта някои от изявленията ни да звучат малко по-меко. Нека да видим промените в Ирак по един положителен начин, разбира се, но във всички дипломатически преговори по цял свят, ние трябва да поддържаме тази линия. Казвам това на баронеса Аштън, защото свободата на вороисповеданията трябва да бъде основен въпрос пред нас. Благодаря. Мерси. Благодаря ви. Християните са една от най-преследваните религиозни общности в света, особено в Близкия изток, където ги преследват някои екстремистски групи, назовавайки ги законни жертви. И те са жертви в този регион, който в крайна сметка е дал а, началото на, христи... на християнството храмовете, е, насилията, които станаха в катедралата в Багдад, само са кулминационната точка на един дълъг процес, който ние продължаваме само да наблюдаваме. Европейския съюз е търговски партньор на редица страни от региона и е длъжен да заяви своето негодование от тази ситуация. Каквито и да са дискриминациите, не могат да бъдат толерирани. Демокрацията в този регион, регион може да победи само когато основни човешки права, като религио... свободата на религиите, се зачитат. Господин Силвестрис. Грация, президент. Благодаря. Този парламент трябва да надигне гласа си срещу нападенията срещу християните – Историята на дискриминациите и мъченията срещу християните трябва над 2000 години. Нас, напълно а, подкрепим идеята да се окаже подкрепа на умерените сили в Ирак и да се премахне неотбелязването на религиозната принадлежност върху документите за самоличност. Това е нещо абсурдно. Кръстът е символ на християнската вяра – символ на свободата също, защото вярата освобождава. Как е възможно човек да не може да поучита символите на своята религия и да бъде убиван само защото е влязъл в християнска църква? Господин комисарят да има думата за отговор. Госпожо председател, Европейската комисия споделя безпокойството, което изразява Европейския парламент, които съвсем ясно бяха изразени тук от почитаемите депутати по отношение на защитата правата на човека в Ирак. В понеделник съветът изрази своята ясна критика и осъди атаките срещу християни, особено граждански общности, пък и мюсулмани, там където те е, се молят. Предложиха се заключения, от името на госпожа Аштън, където се казва, че новото правителство в Ирак трябва да се посвети на постигане на едно помирение вътре в самата нация. Едно помирение, което всъщност да доведе до мир между всички етнически групи и вероисповедания. Защита за правата на човека, включая и правата на младсинствата, трябва да бъдат основен приоритет. Диалога си с Ирак, Европейския съюз много често споменава безпокойствата си за защита правата на човека, включая не само свободата на вероисповеданието, но и по отношение на смъртното наказание. Преди 10 години, извинете, преди 10 дни, ние призовахме ясно властите а, е, да отменят а, е, е, присъдите а, на петима представители на бившия режим, включая Тарик Азис. Ние припомнихме, че сме против използването на смъртното наказание при всички обстоятелства, като искаме налагане на мораториум върху неговото изпълнение. Правата на човека играят важна част в споразумението за партньорство и сътрудничество, което се надяваме да подпишем съвсем скоро с Ирак. Това е пряк отговор на госпожа Деланг. От 2003 нататък голяма част от нашето сътрудничество с Ирак всъщност беше свързано с засилването на правата на правовата държава, защитата правата на човека и основните свободи. Посредством а, различни е, механизми. Ние отделихме големи средства, за да дадем е, възможност да се подкрепят най-уязвимите граждани. Има множество вътрешно разселени хора в Ирак, които сега се живеят в е, райони, заселени само от малцинства. Ние искаме правата на човека и особено правата на тези малки групи да бъдат свързани и с възстановяване на училищата в един от районите, където има огромно християнско население. Хуманитарната помощ достига до онези, които са най развими вътре и извън Ирак. Европейския съюз не може да насочва помощта си към конкретни религиозни или етнически общности, но може и ще помогне на а, тези, които са в най-лошо положение в, в Ирак. Ние не подценяваме предизвикателствата пред иракското а, правителство, защото никак не е лесно да бъдат елиминирани всички терористи, които се опитват да всяват разкол в страната. Опазването правата на човека, сигурността и безопасността са тясно свързани. Европейски съюз а, ще подпомага Ирак, максимални усилия, за да можем да имаме напредък, защото иракският народ не заслужава нищо по-малко. Благодаря, господин комисар, казва председателката. Имаме 7 предложения за резолюция. Закривам дебата. Гласуването ще бъде след е, дебатите. Преминаваме към следващата точка от дневния ред, е, която е Тибет. Планове китайският език